Okay, uh, colleagues, ladies and gentlemen. И така, колеги, дами и господа, добре дошли на следобедното ни заседание. Имаме две точки на дневния ред. В дневния ред. Първо, размяна на мнение с господин Розе Бланко Лопеш, е, испанския министр на транспорта и изпълняващ е, председател в момента и след това ще имаме обмен на мнение с е, хората от Европейската инвестиционна банка. Ще чуем от е, е председателстващия какво, е, е, какви намерения има за всичко това, което смята да направи. След това ще чуем от банката, че няма пари за това, което той иска да прави, но министърът е, е, трябва да е, си тръгне е, преждевременно, защото е, заминава обратно за Мадрид, така че без повече бавене давам думата на вас, господин министър. След това е, Надявам се, че те ще дойдат. Малко бавничко се пълни залата след обед, но имате думата, господин министр. 27 благодаря, господин председателю, дами и господа. От януари месец аз отговарям за политиката по транспорт в рамките на Испанското председателство. Вие сте чули за програмата Трио. Испания, Белгия и Швеция. Днес имам ангажимент да обява нашите ангажименти и да докладвам а, за напредъка, който сме отбелязали. На 12 февруари се състоя среща на върха. Господин Мартинес, господин Калас, който е комисар по транспорта, взеха участие. Една плодотворна дискусия беше проведена на тази е, среща, която се отнасяше е, до засилване на сигурността в рамките на транспорта и това е включено и в плана на за действие на комисията. Можем да направим следните изводи. По време на следващия съвет през юни трябва да бъдат определени насоките, като си има предвид субсидиарността. Трябва да се направи принос към опазването на околната среда и по този начин увеличаване качеството на живот на нашите граждани. Това беше обсъдено, че е необходимо. Необходимо е да се повиши сигурността във въздухоплаването. Министрите изразиха своята воля да положат усилия, така че да се постигне най-високото ниво на сигурност за въздухоплаването. А за да се засили тази сигурност, най-добре е, трябва да се изготви една съвместна стратегия в рамките на Европейския съюз. Ние сме на мнение, че трябва ефективно да бъдат защитени нашите граждани и то с помощта на най-развитите и модерни технологии. В тази връзка смятаме по летищата да се използват общи скенери, като се има предвид защитата на личността, на правата на гражданите – да се предпазва и здравето на гражданите и ам, да се обременявате възможно най-малко. Комисията възнамерява да изготви доклад, който се отнася до използването на тези технологии, като и този доклад ще е основа за изготвяне на законодателна, на законодателна инициатива, която да включва отделните насоки. Тази сигурност и стратегията може да бъде договарена на двустранно ниво или на многостранно ниво. Дами и господа, на глобални заплахи и на глобални предизвикателства трябва да има един глобален отговор. През февруари в Мадрид се проведе втория кръг от преговори, който е свързан с споразумението за предоставянето на услуги във въздухоплаването. Бяха отбелязани беше отбелязан напредък в преговорите, бяха обсъдени и социалните аспекти. Трябва да има възможност да се е, инвестира в някои фирми, които оперират в рамките на въздухоплаването. В Брюксел се поема една такава инициатива и тя ще ни даде възможност да отбелезим напредък. На 25 и 26 януари в Мадрид се състоя заседание е, под мотото Единно европейско небе. Има и пътна карта, включва 60 инициативи тази карта и е свързан с изпълнението на редица европейски инициативи. Този график е един много важен напредък. Той дава възможност да се е, изпълнят разпоредите, свързани с едино европейско небе. 2009-2014 година е периода, в който възоснова на тези разпоредби може да се постигне голям напредък. Едно такова единно не бе означава економически предимства за фирмите, които оперират в рамките на въздухоплаването, както и подобряване на качеството на услугите във въздухоплаването. По време на съвета беше приета една основна насока, свързана с проекто предложението, а именно сигурността и предотвратяването на инциденти в рамките на гражданското въздухоплаване. Трябва да бъдат разширени правомощията, трябва да се както и предимствата и възможността за представяне информация от страна на Международната агенция по въздухоплаване. Важно е за гражданите да разполагат с необходимата информация, информация за пътниците, които са се намирали на борда на един самолет, който е претърпял катастрофа, например трябва да се трябва да малко да се а, постави акцент а, върху това да се изисква информация за имената на близките и роднините на такива пасажери. Да се изготвя такъв списък. А, комисията има а, съображение да не приеме едно такова предложение, но се надяваме на първо четене да постигнем компромис. Е, ще се надяваме да постигнем компромис още в рамките на Испанското председателство. Съветът беше информиран за е, състоянието на преговорите, свързани с е, таксите за сигурност в рамките на въздухоплаването. Някои неща бяха обсъдени, някои неща все още трябва да бъдат обсъдени по отношение на съдържанието на това предложение. Необходими са резултати в тази насока. Трябва да изчакаме и гласуването в пленарна зала през април. По време на срещата на върха на транспортните министри се е, беше обсъдено и въпросът с транспортируемите напорни съдове. Тези съдове под налягане трябва да могат да бъдат транспортирани свободно в рамките на единия вътрешен пазар. По този въпрос също трябва да се постигне ам, съгласие и а, единство по време на първо а, четене на, на това предложение и то още по време на Испанското председателство. Трябва да обсъдим и темата за а, изграждането на транснационалните европейски транспортни мрежи. По, вре, а, по отношение на интелигентния транспорт, ам, трябва да, да се постараем да намерим единство, защото отнася до ам, делегираните актове. По време на съвета а, бяха прияти различни а, становища и различни точки, още по време на първо четене бяха обсъдени правата на пътниците при а, транспортиране по море и по суша. Също по този въпрос трябва да постигнем единство, така че пътниците в тези отделни сектори на транспорта да бъдат защитени, а също така да се предостави възможност да използват тези транспортни средства и хора с увреждания. Съвета прие един становище по отношение на предложението за решение от 2003 година от Международния комитет. Това е една стъпка напред в рамките на това споразумение в посока либерализиране на а, превоза на пътници, а, както и разширяване на а, техническите аспекти. Този пакет а, характеризира първото полугодие на тази година. Този пакет е свързан с предотвратяването на ам, инциденти в транспортния сектор и по-специално в въздухоплаването. Предстои преговори с Съединените щати, които са свързани с предоставянето на услуги в рамките на сектора на въздухоплаването. Изготвят се проекто разпоредби, които да защитят по-добре правата на пасажирите, които използват автобусния и морския транспорт. Както вече казах, това искаме да се случи още в рамките на Испанското председателство. Европейската транспортна мрежа е и нейното изграждане един процес, който трябва да бъде поощрен, трябва да бъде стимулиран – ние организираме съвместно с комисията една конференция в тази насока на 8 и 9 юни в Сарагоса. В тази среща ще вземат участие министри на държави членки на Европейския съюз, както и на държави съседни на страни от Европейския съюз. Ще се обсъди сегашното състояние и бъдещето на транспортния сектор. Ще се обсъдят и методите за изграждането на основните мрежи РТТ, както и тяхното финансиране и механизмите за изпълнението на проектите. В същото време ще обсъдим и ще проучим ролята на европейските транспортни мрежи, така че да имаме възможност за обвързване на отделните транспортни мрежи между отделните държави членки. След Министерския ам, съвет а, през а, юни ще ви информирам за по-нататъчните стъпки, които ще бъдат предприяти. Благодаря ви. Благодаря, господин министър. За закъснелите членове на парламента искам да кажа, че министъра трябва да си тръгне преждевременно, това времето, е, с което разполагаме много кратко, моля да се придържате към 3-минутни изказвания. Задавайте по-скоро въпроси, вместо да, задав... да изказвате политически речи. Ще следя времето и започваме с господин Грош. Благодаря, господин председателю, господин министр. министре. Смятам, че вие ни предоставихте много полезна информация. Имам няколко въпроси, свързани с споразумението Съединените щати, споразумението във въздухоплаването. Миналата седмица се среща в, Вашингтон, но все пак останаха няколко въпроси, които не бяха а, ясни, разяснени. Говорихте за а, напредък а, по отношение на конкурентоспособността. Говорихте и за 24% участие или дали този процент трябва да бъде увеличен и дали има някакъв знак от страна на САЩ, обмен на информация, SWIFT. А, беше много интересна тема, много добър обмен на опит между парламента и комисията. Как виждате обмяната на информация между парламента и съвета за да се избегнат недоразумения? Последния въпрос е отношение на а, скенерите по летищата. А, ние се запознахме с а, технологията и наблюдавахме я. И за нас представлява интерес а, как предвижда използването на тези скенери Испанското председателство, как могат да бъдат те използвани и как стои аспекта с опазване здравето на Пасажерите при използването на тези скенери. Постигнати са постигнате напредък, както вие казахте, но а, обсъдили ли сте в рамките на съвета кой е готов и колко да плати? По отношение на а, правата на пасажирите, за нас, нас това е от значение. По време на втората част мандат, мандата си, вие ще се върнете по-подробно на защитата на правата на пасажирите в, транспортния, в автомобилния а, транспорт. Споменахте среща в а, Сарагоса. Е, вие, като председателство, виждате ли някакви особени идеи, особени предложения по отношение на финансирането или по отношение на приоритетите, които ще бъдат разглеждани като приоритетни. Надявам се, че няма отново да, да се налага да изготвим нов списък с нови приоритети. Три минути, както казах. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър, за дадената информация. Фактът, че редовно а, посещавате нашите заседания е добър знак. Що се отнася до преговорите с САЩ, ще се върнем отново на този въпрос. Притесняваме този въпрос. Миналата седмица имаше посещение. Бих искал да направите оценка на настоящото състояние на нещата. Мислите ли, че е възможно за толкова кратко време да постигнем това, което искаме? И как по-точно разглеждате тези два въпроса? Най-трудните, според нашата информация, е именно достъпа до пазара от страна на европейските производители и производителите от САЩ. Какво мислите за по-справедливите и прозрачни процедури във връзка с забраната на късните нощни полети, които засягат американските превозвачи? И още нещо важно във връзка с е, това споразумение. То не е окончателно, що се отнася до нас. В е, областта на въздухоплавателните услуги има много въпроси, които трябва заедно да разискваме. Те могат да последват е, от това споразумение. Тук имам предвид сигурността и безопасността, цял спектър от въпроси, които трябва да покрием и проблеми, които в момента са предмет на дискусии. Поддръжката на различните станции, екстратериториалната поддръжка – и други аспекти, които могат за бъдеще да бъдат покрити. Много важен е въпросът с трансевропейската транспортна мрежа и ние всички очакваме с нетърпение срещата в Сарагоса. Именно там се надяваме а, да видим плодовете на работата на многобройните работни групи, които се занимават с тези въпроси. Затова очакваме този дебат. Да знаем, че дебата за бъдещето на трансевропейската транспортна мрежа а, върви ръка за ръка с дебата за бъдещето на транспорта. Може би бихте могли да ни дадете информация относно отношението на съвета. Господин Алкадрели, много добре. От страна на групата на либералите, госпожа Билбао, 3 минути. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes y muchas gracias, señor eh, Blanco, por todas las... Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Бланко. Добър ден. В светлината на казаното от вас и от колегите бих искала да се фокусирам върху това, което казахте за бъдещето на транспортните мрежи. Става въпрос за приоритет на линия 3 и споразумението с френското правителство, като става дума за услугите, които се извършват на френска територия. Капретон. и връзка с високоскоростен влак и новия маршрут, както прочетохме. А, бих искала потвърждение дали това е вярно и ако е така, бихте ли могли да ни дадете малко повече информация? Ако има споразумение, например, за построяването на приоритетна линия с френското а, правителство, ако няма, кога очаквате такова? И а, на последно място, защо беше изменен маршрута на конференцията, която споменахте 8-9 юни в Сарагоса. Бих искала да ви помоля много се надявам да имаме прогрес относно методологията за основните мрежи и финансирането на системите като приоритетни проекти. Казахте, че вече имате предложения във връзка с тези три проблема на конференцията. Господин Креймер, казва председателя. Благодаря. Благодаря на господин министър, че тук ни даде информация. Госпожа Лихтенбергер ще зададе след мен още един въпрос, но първо искам да чуя по отношение на преструктурирането на европейските транспортни мрежи. Приоритетно трябва да се използват предвидените средства трябва да се спазват разпоредбите за опазване на околната среда бюджета може да бъде разходван само веднъж и при големи проекти, които продължават 20-30 години, ефектът ще дойде след този период. Може, от, може би от 4 големи 4 проекта с изграждането на тунелите. Един от тях е Леон Торино, както и мостът който се предвижда над Месина. Има ли яснота по въпроса дали се налага ам, промяна на разпоредбите относно евровинетките? Вие не споменахте нищо. По време на Испанското председателство, нали не искате да повторите същото, което направих и вашите предшественици? Просто да я оставят на страна. Имаме ам, не изкривена конкурентоспособност, изкривен пазар и нека а, да използвате възможност по време на вашето председателство да се справите с този проблем. По отношение на а, морския транспорт, автомобилния транспорт, автобусния транспорт, така нататък. Когато влаката а, се закъсне с един час, тогава аз получавам 25 евро. От... При, а, ако ако влакът закъснее 3 часа, получавам цялата сума. Във въздушния транспорт тези часове и това време трябва е много по-дълго. Не може ли да се постигне някакво хармонизиране, за да няма изкривяване на а, пазара и на конкурентоспособността? Въпросът ми е под а, електрическа мобилност. Какво разбирате? Разбирате ли само електрическите автомобили или Ролеите и влаковете. това също са транспортни средства, които могат да допринесат за защита на околната среда. Още шестима са заявили, но ще приключа приемането на заявки. Това са имената, които ще получат е, възможност да зададат въпрос, плюс госпожа Майснер и спираме с нея. Както казах, е, 4 без четвърт министра трябва да ни напусне, така че сега господин Зила. Благодаря на министъра за неговата презентация на програмата, работната програма. Въпросът ми се свежа до това, което попита и господин Грош. А именно, тези скенери биха ли могли да бъдат сравнени с други технологии? Какво е мнението на съвета? Това ще бъде система, която лесно, която безплатно ли ще бъде е, инсталирана, как ще бъде връзката с проверката за сигурност и второ, съвета в Сарагоса, ТНТ и е, заключителният етап от е, ТНТ. Дали съвета и финансовите министри са провели консултации по тази този въпрос, защото ако погледнем в е, непосредствено бъдеще държавите членки, членки, положението в отделните държави членки по отношение на кохезионните фондове и възможността да се влагат собствени ресурси в тези крупни проекти, мисля, че и се боя сериозно, че държавите, които имат сериозни финансови проблеми, няма да могат да финансират такива проекти и това може да бъде причина да се откажем. А не би трябвало да е причина да се откажем от тези проекти, крупните проекти, защото действително държави членки нямат възможности. Благодаря, господин Тусос. Приемането на политики във въздухоплаването и плаването по море сочи до каква степен развитието на нещата ще позволи на потребителите на тези услуги и работещите в тези сфери да подобрят е, съответните линии. Е, чуваме за това, което става в British Airways, социалното движение и недоволство там поради съкръщенията, които нас се налагат бившите Olympic Airways на Гърция също преживяха сериозни проблеми и подобни е, Проблеми сега е, се наблюдават и в Луфханза. Те безпокоят хората, е, но и е, увеличават финансовото време върху ползвателите на тези превозвачи. Второ, с е, споразумението с САЩ е, смятаме, че то е не справедливо по отношение на економическите условия, по отношение на Европа, както и демократичните права на пътниците, да не говорим пък и за здравето. Здравето на пътниците също е поставено под заплаха. И важният въпрос за последствията, което всичко това има върху трудещите се в държавите членки. Трето, възниква въпросът как Въздухоплавателните компании могат да се организират и Европейски съюз като цяло, за да поставят, да заложат съответните нива на сигурност и безопасност на летищата. Както всички видяхме, господин министри, неодавна в е, е много често ежедневно гръцкото въздушно пространство бива нарушавано от е, бойни самолети, турски бойни самолети, които създават напрежение, създават, е, увеличават опасността. Това се случи само преди няколко дни. Например, има опасност, че хеликоптери на Фронтекс могат да, да е, участват, когато турски военни самолети навлизат е, в гръцкото въздушно пространство. Просто е, гръцките власти констатира, че тяхното въздушно пространство често бива нарушавано. Какво ще направи Европейския съюз за това? Ще заклейми ли такива нарушения на, срещу въздушно пространство на Гърция? Госпожа Алварес. Благодаря, господин председател. Използвам възможността, мисля, че говори от името на колегите, които бяха в Мадрид, в делегацията. Ви благодаря за вашето гостоприемство. Видяхме, бяхме свидетели на сериозния ангажимент, който Испанското правителство поема по отношение на, паспо, на транспорта в е, едни трудни економически условия. А сега на въпроса, който, въпросите, които поставихте вие. Има въпрос относно срещата на високо равнище, която предстои в Монреал. Какво е позицията на Испанското председателство и как, каква позиция ще е, защити е, по отношение на оперативната сигурност в сектора? Защото това е една област, в която никога не трябва да, да занижаваме вниманието и е, осторожността си. И след това за преговорите с САЩ по споразумението Открити небе, Открито небе. Както е, казахте, ние сме на прага на нов етап от преговорите. Искам да зная какви са основните пречки спънки и къде е реализиран напредък. Господин Засад сега. Благодаря, господин министър. Благодаря за програмата, която ни представихте. На мен тя ми се струва много амбициозна. Също времено вие говорихте за финансиране на сигурността в е, въздухоплаването и че това е много деликатен въпрос, но аз е, тук малко, мисля малко различно от вас и с три въпроса ще иллюстрирам това. Искам да зная, ако ще се решава този проблем, какво е отношението на, на съвета. Първо, по финансирането, по финансирането на по-стриктни мерки, кой ще плаща? От кое ниво нагоре? ще се плаща? Второ, обхвата на приложение на директивата. Искам да зная какво е позицията на съвета в момента по отношение на различните летища. Т.е. ще има прак е, за броя на пътници, които се явяват или, или ще кажете всички е, големи летища. И второ въпроса за, за прозрачността. Каква е позицията на съвета относно възможността групи и пътници да имат достъп до процедурите, свързана с калкулиране на разходите за повишаване сигурността на летищата. Това е първият въпрос, който поставям. Вторият. Да, както казах, програмата е амбициозна, но бихте ли помислили дали някой от въпросите не бих могъл да остане за по-нататък. Например, скенерите. Това е спорен въпрос. Все още няма всеобщо убеждение, че тези скенери ще гарантират безопасността, по-голяма безопасност на летищата. И следващия въпрос. Дали сте провели симулации е, на европейски летища, за да прецените да изчислите разходите, които те ще, до които те ще доведат е, на европейските летища? Госпожа Бъргър. Имам само два кратки въпроса по отношение на вашето изказване. На първо място, когато става въпрос да се изготви едно решение, което е свързано с използването на скенери за тяло – дали ще се за тези скенери да бъдат задължително въведени по всички летища или ще се застъпите да има е, е, да има такива скенери на летища, където те са необходими и е необходим по-засилен контрол. На второ място, по отношение на преразглеждането на трансевропейските транспортни мрежи, се проведе една оживена дискусия, която продължава и в момента по отношение на финансовите средства, които са необходими на държавите членки, те са недостатъчни и някои проекти ще трябва ли да бъдат спрени или ще трябва да бъдат преосмислени и продължени. Дали не трябва да се предприемат отделни мерки, които да форсират изпълнението на този проект? искате да подкрепите по-малките проекти или искате по-скоро се ангажирате с големи проекти? Благодаря. Госпожа Заяла Сенда. Благодаря, господин председател. Добър ден, господин министър. Искам да ви благодаря за постигнатия напредък по отношение на правата на пътниците, най-вече в морския сектор. Имам предвид различните аспекти, свързани с хората с ограничена мобилност, които могат да слушат като модел и за други сектори, в които законодателството е устаряло. Във връзка с конференцията в Мадрид за едино европейско ниво, искам да ви попитам. Как вие препоръчвате да използваме декларацията от Мадрид? По време на конференцията всички бяха много ентусиазирани във връзка с открития обмен на нагледна точка. Комисията, освен това, публикува стратегия на Европейския съюз за 2020 година. На тази основа ние възнамеряваме да определим бъдещите си финансови перспективи. Ние имахме своята роля в това, но бих искала съвета да ни помогне а, във връзка с ролята на транспорта в стратегията за 2020 година. Може ли председателството да предложи нещо на държавите членки през юни да се проведе обмен на становища във връзка с транспорта? Благодаря. Благодаря, госпожа Майснер. Благодаря, господин председател, господин министр. Имам съвсем два кратки въпроса. Един е свързан с хармонизирането в, на ЖП трасетата в рамките на Европейския единен пазар и дали ще направят нещо посок отваряне на ЖП трасетата в Франция. На второ място Пътниците, за съжаление, не могат да си купят билет за пътния транспорт, който да обхваща много държави в Европа. На трето място е свързан с скенера за тяло и за сигурността в транспортния сектор. Няма единен подход – всички държави членки се опитват да засилят сигурността в политищата си. Смятате ли, че е, а, а, има смисъл, ако една държава членка а, използва тези скенери, а друга не? Господин министр, много въпроси бяха зададени. Както за скенерите, така и други. Ще сме ви благодарни, ако отговорите на зададените въпроси. Muchas gracias, señorías. Quisiera hacer en primer lugar un recordatorio. Благодаря, господин председател. Нека само да напомня на уважаемите членове на парламента, че не съм дошъл за да говоря за целите на Испанското председателство. Това вече направих през януари. моля да разберете, че много от въпросите, които повдигнахте, бяха повдигнати през януари и аз не съм променил своят, своето становище. Нашата цел не се е променила, така че не бих могъл да променя отговора си. Това, за което съм дошъл днес, е да говоря за постигнатото от нас, за извършената работа от е, първия съвет. Така обещах през януари. Ще се явя пред вас и през юли, така че да можем да следим е, извършената работа по време на Испанското председателство. Що се отнася до транспорта, най-напред скенерите за хора, които бяха споменати неколкократно. 27-те държави членки показаха а, в Лакоруния, че са съгласни, че най-добрият начин за засилване на сигурността е с помощта на една съвместна стратегия на европейско равнище. Според нас, глобалната заплаха изисква глобален отговор. Отделни, отделни отговор на отделни държави членки не са достатъчни. Някои държави членки вече са въвели а, скенери е, за тяло на различни а, летища, а, чисто експериментално. Що се отнася до дискусията? Комисията трябва да представи доклад през юни на съвета, така че да можем да предприемем действия и да вземем решение. Когато комисията изготви доклада, той ще бъде представен през април, ще разглежда техническите аспекти, аспектите свързани с цената, както и защитата на правата на потребителите, правото на лична неприкосновеност, здраве и така нататък. Разполагаме с документ, който след размишление може да се използва като основа за едно общо решение. Според нас, използването на новите технологии а, е неизбежно. Очевидно, може да се запитаме дали а, една а, система на а, проверки а, е по-добра, отколкото използването редовно на скенери за А, Това е предмет на дискусии в а, тази насока. Що се отнася до споразумението с САЩ и фаза 2, искам да отдам дължимото на вашата комисия, господин председател, и посещението ви в САЩ. Съвета, разбира се, е наясно с дискусиите, които до сега протичаха в Вашингтон, в Мадрид и, както казах днес, посетих откриването на третия кръг. Той тече е, и по-настоящем в Брюксел. Не трябва да забравяме, че нашия пазар, европейския и американския, съставляват повече от 60% от въздушния трафик в света. Напредването в либерализацията, отварянето на тези пазари и провеждането на техническа и законодателна координация ще ни даде водеща роля в сравнение с всички останали а, пазари. Това ще доведе до наля... намаляване на разходите, ще допринесе за борбата с климатичните промени, защото с намаляването на времето за пътуване ние ще намалим и замърсяването на околната среда. Ето защо изненадвам се да чуя представители на зелените, каквито чух днес – и един от многото аспекти на споразумението е именно екологичния аспект. Ето защо имаме голям прогрес. Е, имаме споразумение е, между Европейския съюз и САЩ и се надяваме, че ще постигнем прогрес за, е, по отношение на взаимните инвестиции. Това ще ни помогне да надхвърлим процента, тавана от 25%, който съществува по настоящем. Според нас от американска страна има желание за прогрес. Те се съгласиха да проведем трети кръг от преговори под Испанското председателство. Не искам да съм прекалено оптимистичен, но смятам, че а, действително има шанс за постигане на разбирателство и споразумение. Правим всичко възможно, така че през следващите три дни ще се доближим максимално до едно споразумение в тази област. По отношение на сигурността на летищата. Съвета започна да разглежда този въпрос. има разногласия между държавите членки, все още нямаме общо становище. европейското законодателство не казва как точно трябва да се плаща за мерките по сигурност на летищата. Всяка държава членка работи на национално ниво по тези въпроси и така както счита, че е добре. Някои а, е, налагат общ данък, други смятат, че пътниците, потребителите трябва да плащат за мерките за сигурност. Затова, според мен, ако постигнем споразумение в тази област, най-доброто би било да не се съсредоточаваме върху финансирането на данъка, а по-скоро върху това, което според мен трябва да бъде главната цел на предложението, а именно определенето на една рамка – която, както казаха уважаемите членове, ще гарантира по-голяма прозрачност е, и ще сложи край на дискриминацията по отношение на, на тази е, такса на общности летища. Това е линията, която ще спазва Испанското председателство. Очакват се трудности в съвета и в парламента, но се надявам, че съм бил ясен, когато казах, че се опитваме да вземем предвид становището на всички институции. По отношение на трансевропейската транспортна мрежа и финансирането, целта, която си е определило Испанското председателство, и която е споделена от комисията, е, че сме е да определим методологията. Разбира се, работим изключително усилено Участваме в различни експертни групи, които комисията е учредила, като целта е да започнем да работим по прегледа. Не мога да ви кажа какви точно ще са критериите за него, защото очакваме съобщение от комисията. Важното е обаче, че сме определили критерии, които ще бъдат приложими за трансевропейската транспортна мрежа. Мисля, че трябва да бъдем амбициозни в тази насока, в определенето на тези критерии, в разширяването на транспортната мрежа. Очевидно, Испания има свои национални амбиции във връзка с този преглед. Тя е споделена и от други държави членки. Става дума и за развитието на Средиземноморския коридор, това не трябва да става за сметка на друг коридор, но е необходима инвестиция в един устойчив транспорт. Тя трябва да бъде подкрепена. Економическата ситуация в момента затруднява изготвянето на добри критерии за инвестициите. Разполагаме с, с ните за РТТ и трансевропейска, трансевропейска транспортна мрежа през 2010 година. Тогава ще разгледаме и стратегията за финансиране. Ще видим и а, как е напреднал всеки отделен проект. Ще разгледаме външните а, аспекти на трансевропейската транспортна мрежа, връзката с трети страни. Така че ще се опитаме да постигнем по-интегриран транспорт. Госпожа Билбао зададе въпрос. Той не е свързан с Испания на национално ниво. Става въпрос за междуправителствено решение на две държави членки на Европейския съюз във връзка с дефиницията на международен участък от е, определен коридор. Ще бъде проведена среща с Франция, където ще можем да вземем решение. Когато двете страни вземат решение по този въпрос, аз с удоволствие ще ви отговоря – но а, не искам да правя това преждевременно. Бих искал да използвам критериите тогава, когато те бъдат определени. Относно евровинетката, споменах този въпрос и през януари. Ако си спомняте, отговора ми и сега е същия. Ще има техническа среща по време на Испанското председателство. Споменах това миналия път. Що се отнася за правата на пътниците в автобусния транспорт, Конкурентноспособността на транспорта е свързана с качеството на, на предоставените услуги. Качеството на услугите е свързано с, с спазването на правата на пътниците. Това означава, че регламентирането на тези права независимо дали става въпрос за пътници по море или а, пътници е, на автобуси. Всичко това е приоритет на, испанс, на испанското председателство. По двете важни предложения съвета имаше, е, в съвета имаше единодушие. Става дума за спазване на правата на пътниците, независимо от е, съответния транспорт. Господин господин председател. Съвсем скоро ще започнат и преговори с вашето правителство. Надяваме се, че ще можем да да, взе, да постигнем напредък и по а, двете законодателни инициативи. Следващата седмица ще има а, конференция на високо равнище – И се надявам, че испанската делегация ще очертае е, факта, че това е много е, висок приоритет за Европейския съюз. Ще има широко представяне на конференцията и Испанското председателство ще направи всичко възможно за един решителен подход е, за определене на параметрите за сигурност. да се разгледа обучението на пилотите и начина на извършване на работа. Ще разгледаме обмена на данни и начина по който действат застрахователните компании и начина по който да се запознае обществеността с проблемите свързани с сигурността. Ще разгледаме и сателитния надзор на самолетите по програма Цезар. Имаше декларация с няколко препоръки, с която уважаемите членове могат да се запознаят във връзка с единото европейско ниво. Основните цели са покрити в тази декларация. Уверен съм, че когато бъде изпълнен вторият пакет от мерки, ние ще имаме едно единно небе, което ще позволи на компаниите да предоставят услуги по-ефективно в европейския въздухоплавателен транспорт като в същото време ще има намаляване на емисиите на въглероден двуокис и по-голяма сигурност. Председателството разглежда възможността за включване в дневния ред за съвета през юни на стратегията за 2020 година и транспортната политика и нейните последици и ефекти върху транспорта, заедостта и, економич... и възстановяването на економиката. Сигурен съм, че не съм отговорил на всички въпроси, но не разполагам с много време. Трябваше да приключат преди 10 минути. Извинявам се. Благодаря за въпросите. Отбелязал съм си ги. Обещавам, че на тези, на които не съм отговорил, ще изпратя писмен отговор. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин е, министър, за това, че отговорихте на въпросите. Благодаря и чрез вас на Испанското председателство за сътрудничеството в парламента. Наистина, по, напредвахме и работихме с вас по е, возваемите, транспортируемите е, съоръжение под е, налягане и така нататък, въпроса с сигурността по море, вода и сухопътните артерии, също така говорихме и работим за е, програмата 2020 е, и сътрудничество с вас е много полезно. Вие ще помогнете. Наистина. Вашата помощ по визията за 20, 2020 ще ни бъде много полезна, за да не остане някъде в е, е периферията на вниманието на комисията този въпрос. Е, благодаря и за информацията, която ни давахте за Сарагоса. Благодаря за времето, което ни отделихте. Ще ни трябват е, пет минути да инсталираме тук е, високите технологии, да разместим табелките и така че ще ви помоля да имате търпение пет минутки. Okay, colleagues. Next item on the agenda. Следващата точка на дневния ред е обмен на мнение, размяна на мнение с Европейската инвестиционна банка. При нас е господин Юка Луканен, от Финландия. Той е началник отдел на структур, структури на финанси... финансирането и е, по ТЕН. Да, с, е, само е, футболиста финландец, е, само неговото име знае, но господин Юканен, имате думата. Благодаря, господин председател и уважаеми членове на комитета, дами и господа, преди всичко за мен е удоволствие да бъда с вас тук е, и да е, говорим на тази тема финансиране на транспортните проекти. Ще започна с е, напомнене на това какво представлява ЕИП. Това е Евро... банката на Европейския съюз, така да се каже е, проекти, които се това е един от най-важните е, проекти на Европейския съюз. Тя е собственост на Европейския съюз. Е, държавите членки са представени в управителното тяло на банката. Е, премиерите заседават в управителния съвет, а управител... съвета на директорите пък също е, е, има съответните представители в Европейската комисия. Европейската инвестиционна банка има следните цели, приоритетни цели в рамките на Съюза. Тя подпомага основните цели на Съюз на практика. Шесте основни приоритета на Европейския съюз. Да видим сега къде се намираме при, в прилагане, докъде сме стигнали в прилагане на мрежата ТНТ. Доста е направено, но има и все още червени отсечки, както виждате. С други думи, Постигнали сме доста значителни инвестиции, обаче все още предстои да бъдат направени. Инвестиционните нужди наистина са значими. Дори в 2007 е, до 2013 близо 390 милиарда евро ще трябва да бъдат инвестирани. Такива инвестиции очевидно изискват финансиране. На практика трябват ни многостранни източици на финансиране, когато говорим за такива крупни суми. Ето защо дори е, съответните ресурси на комисията са около 30%, все още до 100% остава много, което ще легне на гърба на, на обществения, на публичния, национални, националния публичен и частен сектор. Сумите са много високи, 15 20%, до 20% от заемите на, на ЕИБ през 2009 бяха, възлизаха на 12,7 милиарда а и 13 ще бъдат близо 15 милиарда. Значими суми, както казах. По-подробно, ако погледнем каква е тенденцията. Тенденцията на отпускане на заеми кривата расте, се качва. От началото на финансовата криза се засили е, отпускането на заеми към, е, по проекти ТЕН. Е, основните суми са в железопътния отрасъл, а също така и значително ни суми отиват за проекти публично-частни, публично-частното партньорство но ние не предоставяме само е, основни, е, големи, така наречени синия заеми, а също така отпускаме средства и чрез е, нашия фонд за структурирано финансиране. Другият инструмент е LGTT. Това е заем специално за ТЕН-Т, като инвести... инвестираме и в а, акции, в а, имуществени фондове, в дялови а, фондове. Предоставяме и експертни консултации, съвети чрез ЕПЕК за, и също така използваме фонда за чист транспорт в Европа. Смятаме, че много важно е да подпомагаме публично-частното партньорство. Виждате значителните обеми на това партньорство. Сега имаме портфейл от 120 е, е, такива проекта и сме заделили около 2 милиарда евро за това. Значително присъстваме на пазара на публично-частните партньорства и един от основните финансиращи източници на финансиране на такива партньорства в Европа е нашата банка. Направихме списък на следните проекти, които виждате, които сме подкрепили финансово 2008 и 2009 година. Сигурен съм, че някои от е, имената на списъка са ви познати в края виждате на всеки ред е, съответната е, сума, която е отпусната. Следващите диапозитиви дават подробности за отделните инструменти и инициативи и съвсем накратко ще ги опиша пред вас тук. Е, фонда за финансиране на структурни проекти е иллюстриран на този диапозитив. 2008 година финансирането на този фонд СФФ възлезе на 4,2 милиарда евро, а 2009 близо 6 милиарда. Е, развили сме, разработили сме и един много е, сложен, е, много конкретен, специфичен инструмент за финансиране на отделни проекти. чрез е, това е допълнителен е, източник на финансиране към е, така наречените senior debt и един от важните ни пазарни инструменти. Ако няма обаче достатъчно сделки, няма какво да финансираме. Ето защо е важно да се подпомага публичния сектор да действа, да работи с публично-частни партньорства. И това именно правим в нашия консултантски център. Предоставяме експертен съвет за такъв вид партньорства. Друга наша инициатива е Jaspers, която е, има като роля да оценява проекти и да подпомага тяхното финансиране чрез структурни и кохезионни фондове. Европейския фонд за чист транспорт е, също е, помага, има за цел да финансира научно-изследователска и развойна дейност с цел намаляване емисиите е, в транспорта. Банката не само предоставя кредити, тя предоставя и дялове чрез е, участие в е, дялови фондове. Виждате, тук сме инвестирали в 16 фонда в е, различни части на света, в различни отрасли. В сравнение с обема, целият обем на кредитиране на банката, това перо е по-малко, само че е, неговия ефект е много по-очевиден. Заслужава да се спомене и този фонд, е, фонда 2020 на Европейския съюз за енергия, изменения в климата и инфраструктура. Това е фонд, който бе създаден заедно с други с основни спонсори. Този фонд е един модел за бъдещето. Той действа на принципите на частния сектор, като постига, цели да постигне публични цели. Европейската комисия също участва и подпомага този фонд. Остават обаче е, значителни е, недостатъци. Все още е, има дупки за запушване, така да се каже, за финансиране. Две основни теми възникват. Програмите ТНТ са толкова големи, че е невъзможно да се избегне обществения сектор. Особено е, сега, наистина, улесняването на общественото финансиране става неизбежно. Стратегията 2020 в тази стратегия се очаква наистина транспорта да бъде модернизиран и декарбонизиран. Необходими са ни допълнителни инструменти за целта, които да улесняват първо е, финансиране от частния сектор и второ по-чист транспорт. Ето защо сега сме в процеса да търсим допълнителни средства за улесняване, първо финансиране на капиталовия пазар на инфраструктури, Продължаваме да инвестираме и да създаваме фондове. Необходима ни е консултантски, необходими са ни консултантски услуги и наистина е, фондове като е, този за чист транспорт са много важни. Да помислим за финансиране на капиталовите пазари, за инфраструктурите. Напоследък не са издавани е, такива акции 5 б Защо? Защото е, те са необходими за засилване на кредитирането и много по-голям е, потенциал има при е, е, отделното е, оценяване на е, акциите. Тоест, отделните акции трябва да бъдат е, издигнати до е, нивото на е, до, до това ниво. Е, ефекта на такъв инструмент би бил много по-сериозен и ще може относително ограничени капиталови пазари да предоставят основната част от финансирането. Това е, е връзката между публични и частни институции. Например, де, тен, бюджета за ТЕН ТЕН-Т може да е, допринесе за такъв вид е, е, участие, публично-частно и споделяне на риска. Друг вид засилване на кредитирането или начин на, на кредитиране е да се гарантират проектните акции. Това става индиректно. Предоставянето на гаранции до голяма степен отговаря на сходни усилия, на сходни условия, както при заемите. Този вид гаранция също става чрез е, бюджетни фондове на общността. Отново инструмент, който е удачен за целите на споделяне на риска. По възможното разширяване обхвата на фонда за чист транспорт. Фонда за чист транспорт е вече инструмент, който има за цел, както споменах, да финансира е, проекти, насочени към е, е, екологично чисти проекти, но банката Европейската комисия смята, че разширяване на този фонд за схеми, които се основават на наличност, заслужава да се проучи. Но това все още е на сферата на проучвателен етап, нищо не е решено. Това ще даде възможност да се насочат значителни инвестиции в железопътни и сухопътни и водни е, проекти, които в много случаи се, се е, осъществяват чрез публично-частни партньорства. На последно, но не най-маловажно място, заслужава да се спомене, че е добре да се засили координацията между европейските фондове. Тен, бюджета ТЕН, Т и Кохезионния фонд са най-важните доставчици на, така да се каже, на общност на подкрепа за прилагане на проектите по ТЕН, Т. Тяхната роля наистина е, е значима и координацията, която се предвижда, е, е нещо много важно, нещо по което работим. На този диапозитив виждате информация за контакти, така че ако имате въпроси, различни колеги от банката могат да ви отговорят. А, освен това, в момента аз бих могъл да отговоря на някои въпроси, ако имате такива. Благодаря. Благодаря, господин Луканен. Господин Грош. Yeah. Благодаря, господин председателю. Трябва да кажа, че презентацията беше много интересна, но ако човек не не знае нещата отвътре, така да се каже, изглежда доста сложно. Аз установих, че по отношение на ТНТ, че това, което е зелено е добре, това, което е червено не е добре. Това е аз, което аз разбрах. Сега сега, по отношение на това, което ни интересува нас в парламента и мен лично, е да знаем как можем утре да създадем финансови инструменти, които дават възможност на държавите членки и същевременно създават по-силни стимули за разширяване на ТНТ както и да се постави акцент върху приоритетните трасета и как може да се е, гарантира финансирането. В края обяснихте някои възможности за интервенции и намеса, но е, мен все още не ми става ясно дали как ще се покрият сумите, за които не са предвидени финансови средства по мрежите ТНТ? Кой ще покрие тези суми по тези проекти, за да могат тези проекти да се развият по-бързо и по-ефективно? Може би в първата фаза на проектите трябва да се засилят гаранциите, е, за да бъдат тези проекти по-атрактивни за частните партньори и да се събуди техния интерес. Разбира се, рискът от един а, е, до друг проект е различен, но това, което аз искам да знам, как предвиждате една такава засилена интервенция в тези инструменти при осигуряването на финансовите средства? Освен средствата от транспортния фонд, коказионния фонд, какви други средства се предвижат? Един общ а, въпрос. Тук в презентацията имаше един проект а, от Белгия, Ефрабел, Ефрабел Тунел тук той е в списъка ви за 2008 година. Може ли ясно да изясните как там е застъпен, застъпено участието на публично-частното партньорство в този проект? И как тази схема беше изпълнена? когато директ ние представител на средства е частния партньор, а не директно парите идват от публичния сектор. Един въпрос допълнителен. Има много финансови инструменти, които изгубиха своя капацитет. Но Европейската инвестиционна банка засили своето влияние и своя капацитет по време на криза. Как можем да го разбираме това? И може ли да назовете други банкови институции и други насоки, ам, как те да провежат една по-сигурна финансова политика? Благодаря, господин Грош. Както знаете, Белгия е много добре представена в е, тази комисия. Ще дам думата на господин Алкадрел и на, след това на друг представител на Белгия, който да се изкаже по този въпрос. Благодаря, господин председател. Добре дошли на представителите на ЕИБ. Благодаря за вашето присъствие тук днес. Трябва да призная, че не съм сигурен, че разпрех всичко на 100%. Необходимо ми е малко време, за да преосмисля всичко това. Но имам няколко забележки. Изправени сме пред едно огромно предизвикателство в транспортния сектор – това е, е много труден въпрос е, за всички държави членки, свързан с бюджета. Ще бъде трудно да се изпълнят е, различни инфраструктурни проекти в такава ситуация. Става въпрос за важни проекти, за интегриране на нашите економики, за разширяване на инфраструктурата Очаква се огромен дебат в бъдещето на мрежите ТНТ. Моя въпрос към вас е какви биха били вашите препоръки? Какво предлагате вие в наша полза? Как най-добре е, да се занимаем с тези проблеми? Как е, да постигнем повече ресурси от тези, с които в момента разполагаме, вместо да използваме бюджетни средства? А, вие споменахте няколко механизма във вашата презентация, но как можем ефективно и надеждно да а, увеличим ресурсите в нашите бюджети? И втория ми въпрос Въпросът, който повдигна Матю за железопътната връзка в Белгия. Мисля, че там действително има участие на частен партньор. Но що се отнася до пътниците, които ще използват тунела, мисля, че той ще е между Лиеш и Люва. Мисля, че те ще трябва да заплатят допълнително за използването на тунела. Това ще бъде необходимо, за да бъде осъществим проекта. И един въпрос във връзка с фонда Маргарит. Искам да ви попитам каква е процедурата за получаване на разрешение за проекти за предстоящи години. Какъв е механизма, какъв е срока за внасяне на кандидатури? Благодаря, господин председател. Радвам се да чуя, че Колегите от Транспортната комисия не са разбрали всичко и аз не съм единствената, която не е разбрала човек има нужда от повече време, за да може да асимилира тази, тази информация. Вие споменахте и показахте проектите, които вие сте а, подкрепили през 2008-2009. Дали всички тези проекти са приключени или някои се изпълняват все още? Това е въпро... единият ми въпрос. И другият ми въпрос. Комисарят Калас по време на изслушването спомена, а и когато беше при нас, че транспортният сектор за него е от изключително значение за бъдещето. Без него не може да функционира единия вътрешен пазар. Ето защо на европейско ниво, в различните държави членки, в отделните е, региони нямаше финансови средства за поддръжка на транспортната инфраструктура. Господин Калас каза тази връзка, че може би е необходимо а, да се помисли и друг а, метод на финансиране, освен публично-частните партньорства. ли, че в бъдеще такива методи имат а, приложимост? може ли да дадете някакъв съвет как може да се съберат повече средства за транспортния сектор? Вие показвате какви финансови инструменти предоставяте, а какво може да се направи в допълнение? Лихтенберга. Госпожа Лихтенбергер има думата. Благодаря. За щастие, миналата а, година а, имах среща с различни банкери, ми бяха обяснени няколко тези механизми. Стратегията не е подсилена, трябва да кажа. Много често някои дългове а, се отлагат за бъдещето и накрая става такава купчина от дългове, която не може да бъде обработена и поета от държавите членкове, членове. На второ място. Възоснова на структурата на тези финансови инструменти, по-краткосрочните инвестиции се предпочитат и при съотношението между път, транспорт, между автомобилен транспорт и морски транспорт и въздухоплаване е различно. Ние се опитваме да постигнем по-високо ниво на опазване на околната среда в транспортния сектор. Ето защо искаме по-засилено да се използва ЖП транспорта и ето защо се предоставя по-засилено финансиране за ЖП транспорта. Използва се и с финансиране. но всъщност наблюдаваме, че стратегиите клонят да оказват подкрепа по-скоро на автомобилния транспорт. И вместо да се подобрят условията за ЖП транспорта, се а, предоставят облаги на автомобилния транспорт. Съществува проблем с това, че се, се предоставя защита на частните партньори при защита от неуспешен проект, а публичните средства, публичните предприятия не получават тази защита. Сега, когато има недостатъчни средства в, сектора на, в публичния сектор, тази ситуация ще се изостри. Има ли при вас някакви стратегии, с които вие се опитвате а, да установите един баланс между личния, а, между частния и а, публичния сектор? Благодаря ви. Госпожа Янсен. Yes, uh, thank you, Chairman, and thank you to... Благодаря, господин председател. Благодаря и на представителя на банката. Въпросът ми е простичък. Споменахте, че ще ни трябва повече частен капитал. Съгласна съм с вас, че ще бъде така. Искам да чуя какви пречки виждате на пътя на частния капитал и по-скоро на публично-частните партньорства за инфраструктурни проекти. Смятам, че е страхотно, да се е, като наблюдаваме този обхват на инструменти, които ЕИП е разработила и наистина постигнато до тук е, страхотна работа е свършила банката и върши. Всичко звучи много добре и е успешно до тук. Въпросът обаче е какво може да се направи, за да се използва този потенциал на публично-частните партньорства според мен може да се натъкнем и на правни проблеми в някои държави, подобни е, пречки, например. В Дания, когато се водеха преговори по Фриман Белт, е, моста, имаше различни основани, преди които, е, причини, преди които Германия не пожела да участва, но беше много трудно да се приложи, да се приеме този модел на една държавна компания, държавна фирма, която да вземе заеми за да финансира мост, а потребителите, ползвателите на моста да изплащат след това. Значи, е, именно хората от Швеция, които използват този е, мост е, между нас и Швеция, това е наистина този голям ринг е, и мост, който свързва Дания и Швеция. В началото беше много трудно да се споразумеем, да се намери решение, но сега е, тази инфраструктура бе изплатена преждевременно, както се казва, съкратени срокове и е, се оказва изключително полезна връзка между Скандинавия с Същото е, въжи и за Германия, защото подобна връзка трябва да имаш с тях. Но искам да чуя общо от вас е, какви са пречките по пътя на това партньорство и как се използва то. Благодаря, господин Крамер. Мога да споделя моя опит по отношение на пример, който даде колегата с моста има един мост между Копенхаген и друг голям град. Е, но не може да оставяме ползвателите да финансират изграждането на тези мостове. Когато падна стената в Германия преди 20 години, трябваше да бъде свързана инфраструктурата между Западен и Сочен Берлин. Имаше много работа и разбира се, тогава се стигна до идеята, че има нужда от публично-частни партньорства. И това беше ситуация, която се случва веднъж на 100 години. Това е специална ситуация, в която се казва, с, с през следващите 5 години имаме нужда от огромни инвестиции, за да може да се хармонизира двете инфраструктури на а, двете части на Берлин. Един проект беше изпълнен и с това се приключва. Защо? Какви са а, недостатъците? Ако днес инвестирам в нещо, този проект споменава 10 години. Създават се а, работни места и така нататък. След 10-20 години приключва. След това а, не се изпълнява следващия проект. Това води и до безработица. Имаме нужда от систематично развитие, от систематично изпълнение на проекти. Нямаме нужда от един строителен бум и след това от а, затишие. Трябва да а, внимаваме как протича този процес от друга страна има нужда от смяна на менталитета. Трябва да ам, се въздържаме от огромни космополитни проекти. Големия проект трябва да е на края на веригата. Ако искаме устойчива транспортна инфраструктура, то тогава в края на веригата трябва да има един голям проект, но не е, през цялото време. Това, което вие ни показахте, вашия списък – Смятам, че това 90% от тях бяха за магистрали. Какъв процент от а, вашите средства са отишли за а, пътища, ние като парламент решихме, че поне от 40% от инвестициите трябва да са в ЖП транспорта, за да се постигнат а, екологичните цели. Няма а, смисъл, ако а, си залагаме високи екологични цели, а финансовите средства отиват в а, други сектори. Може ли да споделите какво е вашето а, мнение? в Германия, както беше, дойде новото правителство и прекъсна тази практика, защото тя няма перспектива. Следващия оратор има думата. Благодаря, господин председателю. Наистина. Има много цифри при тези данни, които ни бяха показани и можем да направим следния извод – Задълженията на инвестиционните фондове възлизат на 5 милиарда евро, а задълженията на банките 5 милиона. Смятам, че това е свързано с бъдещата банкова политика. Ето защо аз искам да задам следния въпрос – когато става въпрос за перспективите при финансирането на инфраструктурни проекти, то тогава акцента трябва да падне върху финансирането на транспортни проекти. Във вашата таблица има много енергийни проекти които са застъпени. Но когато става въпрос за бъдещи проекти в областта на превоза на товари, превоза на пътници. Смятам, че както транспортната политика, така и финансовата политика трябва да бъдат преосмислени. Да се финансират много големи проекти в транспортния сектор. Какво е вашето мнение? От своя страна искам също да направя няколко забележки във връзка с публично-частните партньорства. В нашата страна ние имаме такива в връзка с метрото, например. Това не е най-големия успех в историята. И в момента сме малко подозрително към публично-частните партньорства. Според нашия опит, Обикновено а, именно частния партньор създава проблемите. Ето защо имам съответни тревоги в тази връзка. Госпожа Майснер или госпожа Йенсен зададе въпрос, но аз също имам един прост въпрос. Много е интересно да разгледаме а, тази статистика, цифрите, които споменавате, но искам да попитам, ако аз искам Е и Б да спонсорира а, железопътната линия Манчестър, какво трябва да се направи? Според мен е ясно как точно Е и Б финансира отделни проекти или как отделни схеми а, се връзват с Е и Б. Предполагам, националните правителства съдействат в тази насока. И а, във връзка с казаното от Майкъл, изненадах се да видя броя на автобани и магистрали в документа. Става дума за проектите за 2008-2009 година. Оценявам, че се споменава там трамвая Рим, както и метрото, но изглежда, че най-много са автобаните и магистралите. А много пъти Европейския парламент взе становище по тяхното финансиране. Ако Искаме да включим всичките си ресурси в финансирите на ТНТ. То аз ще уважа това. Парламента обаче многократно обсъждал това финансиране. И в тази връзка бих искал да там думата е на представителя на комисията. Ще се радвам да чуя неговите думи и след това ще отговоря на останалите въпроси. Господин Паки. Thank you. Thank you much, uh, Благодаря, господин председател. Само две или три забележки. Най-напред искам да кажа, че Европейската инвестиционна банка и комисията работят в тясно сътрудничество. Почти всички инструменти, които бяха представени този следобед, са разработени съвместно между Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия, така че ние ще приемам и комплиментите, както и поемаме отговорността за всички тези инструменти почти всички от тях ще бъдат преразгледани и най-вероятно ще бъдат променени в контекста на настоящата а, дискусия по, във връзка с политиката с ТНТ. Комисията а, многократно заяви, а, че има нужда от една по-широка стратегия за финансиране за изпълнение на мрежата ТНТ. Необходима ни е една по-добра рамка за планиране във връзка с ключовите проекти. Ще се стремим към постигане на баланс и ще имаме предвид различните фондове, с които разполагаме за изпълнение на проектите. Трябва, разбира се, да разграничаваме безвъзместното финансиране от другите видове финансиране, както и участието на дънакоплаците. Всичко това е част от стратегията за финансиране. Финансирането ще бъде най-вече от Европейския съюз, държавите членки. Ще има а, споделена отговорност Стратегията са ТНТ трябва да бъде взета предвид. Трябва да постигнем една, едно, една по-прозрачна координация между националните и европейски инвестиции. Европейския фонд за транспорт също ще има своята роля. отвъд националното финансиране ще има и финансиране на европейско равнище. Така че имаме поле за действие, така че инструментите да бъдат възможно най-ефективни. И когато става дума за финансиране, въпросите, които се задават е най-вече е, как финансирането да бъде е, по-ефективно. Имаше направени предложения. И в преразглеждането на политиката за ТНТ ние ще вземем предвид, ще разгледаме всички тези инструменти и ще помислим как, например, да се финансира Манчестър Хаб. Защото, например, заемите или безвъзмезните а, помощи а, са механизми, които могат да се използват. Има различни добри проекти, а, които обаче не са подходящи за заемане на пари от банки. Затова ще се помисли върху механизмите за гаранции така че да се осигури финансиране от Европейската инвестиционна банка и ще вземем предвид публично-частните партньорства, които са приоритет Те са ефективни от гледна точка на това. Много пъти съм чувал критики към тях, но в повечето случаи те водят до едно по-ефективно изпълнение на проектите. В много малко случаи те довеждат и до повече приходи, но в крайна сметка те са един комплексен въпрос, свързан с институционалния капацитет на държавите, членки, местните органи и а, много от работата, която не е видима и която се извършва от ЕИБ и Европейската а, комисия във връзка с центъра АПЕК, а, е свързана с това, за осигуряване на институционално развитие, разширяване на институционалния капацитет всичко това си заслужава рисковете, но това е един сложен и труден въпрос, така че всички публично-частни партньорства са една трудна инициатива. Благодаря. Благодаря. Да, това е риск печали риск губи. Обикновено това е въпроса, който поставяме, който, пред който сме изправени, когато имаме работа с е, публично-частни. Частният сектор не желая да поема риска, но така. Сега ще отговорите ли ако искате да напишете сега един чек за Манчестър, за е, централата Манчестър, ще Инков занеса от ваше име. Да, това наистина е сериозен инфраструктурен проект и иска сериозно финансиране. Много въпроси. Няма да мога задълбочено да отговоря на всички от тях. Много от тях са и много сложни. Така че ще отговоря само на някой. Една от темите, която така се съдържаше в много от въпросите, са е, недостига на средства и как е, можем по-интелигентно да ги използваме, за да можем да осигурим финансиране. Да, трябва да търсим наистина разковничета в общественото финансиране, е, публичното финансиране. Това е ключовата тема. Да се потърсят структури, чрез които да посредничим, да улесним притока на други фондове и средства, които да финансират е, тези инвестиции и да се опитаме максимален ефект да постигнем с всяко евро, което инвестираме в даден проект. Други въпроси. Например, как да се получи безвъзмезно финансиране от ЕИБ. Всеки потенциален взаимоискател е, може да, за да подадем молба, да поиска финансиране от ЕИП. Но банката първо прави своята проверка е, за това доколко отговаря на условията кандидата и дали проекта, който той предлага, попада в шесте приоритета на Европейския съюз. Значи, ако е тен, попада в е, обхвата на ТЕН, на транспортната мрежа, тогава е приемлив. След това вече техническа, економическа и е, екологическа приложимост, осъществимост на проекта, също жизнеспособност. Ако е, отговори на тези критерии, обаче трябва да има и фин... от финансова гледна точка да има смисъл целият проект за да може е, парите, които сме инвестирали, това са заеми обикновено, да ни бъдат е, върнати след време, изплатени. Един въпрос, който една тема, която прозираше от много, много от въпросите. Това е списъка за тези проекти, по списъка на проекти 9 и 10 година. Това е, бяха конкретно транспортни публично-частни проекти. И списъка не е изчерпателен. Това не са всички проекти, които сме финансирали в транспортния отрасъл. Имаше и друг въпрос относно разпределението по е, отрасли. Това бе засегнато в един от диапозитивите, ще се опитам да го намеря. Там на последния ред на диапозитив номер 7 отразяваше процента от е, съотношението на ТНТ проекти. Сега процента се променя в годините, но когато финансираме трансевропейските мрежа, годишните данни варират в зависимост от съответните поръчки и до каква степен и колко е финансирано. Ние даваме приоритет на екологосъобразни проекти. Тоест, това е нещо, което елемент от нашата транспортна политика. Естествено ще попитате дали отчитаме това, когато изготвяме бъдещите си планове. Ако си спомняте към края на презентацията, въпрос от залата, без микрофон. Да, може ли да ви дадете проценти, цифри за е, екологосъобразни и неекологосъобразните е, начини на транспорт средства, транспортни средства конкретните проценти за това колко, е, какъв процент е за железопътните, мога, мога да ги, разбивката да я дам по е, видове транспорт, железопътен, е, въдни, вътрешно е, водни пътища е, или е, автомобилен транспорт. Това не е споменато в диапозитива. Но както казах, е, всеки проект, който банката финансира, трябва да е минал един от... Е, е, трябва да отговаря на нашите критерии за екологосъобразност. Само ако мине такъв тест, ние прибягваме към финанс... спонсорирането. Не спонсорирането, а финансирането. мислихме и за разширяване обхвата на, на гаранционния фонд, кратко, на кратко казан, LGDT. Защото а, не много железопътни проекти а, се основават на риск, а, на транспортен риск. Във Франция има такива, но а, не са е, същите по обем като сухопътния автомобилния транспорт. Е, мислим сега заедно с комисията как да отговорим на това и как да разработим е, един инструмент, който да е по-пригоден към отрасъл като железопътния транспорт, например. Въпрос за Маргарит, фонда Маргарит и процедурата за получаване на финансиране чрез този фонд. Фонда Маргарита е независим е, фонд. Има независим е, инвестиране, един консултантски екип, който предлага инвестиране, независим отново. Така че всеки, който иска да, да получи финансиране чрез е, Маргарит, фонда Маргарит, в тези ключови области, които споменах, може да се свържи с консултантския екип и да пред, представи предложението си, те ще му кажат дали е, предложението отговаря на критериите на банката. Имаше въпрос за изброените публични частни партньорства, дали е пълен, дали са приключили. Не. 2008-2009 само започнаха, из, започна изграждането на тези, не, на тези проекти, така че предстои още няколко години предстоят до тяхното изпълнение. Датският представител попита за публично-частните партньорства и спънките по пътя им. Няколко ще спомена. Реалистичното споделяне на риска. Това е ключа. Вече стана клише да се говори за това, че риска трябва да бъде поет от страната, която най-добре може да го управлява. Но толкова често очакванията са нереалистични от двете страни е, всъщност. И двете страни е, не са много наясно какво означава едно разпределене и е, управляване на риска. Защото ако, ако една страна реши, че риска е значим, тя ще е, поиска значителна премия за това. Защото в даден, и в даден момент ще окаже, че не си струва парите да се поеме такъв голям риск. Дали ще бъде публичния сектор, дали консултантите в някои юрисдикции, е, това е нещо, което трябва да се развива. Трябва да се намалят и е, разходите под сделки, транзакциите в бъдеще. Ето защо създадахме ЕПЕК, а именно е, да се предостави на пътствие насоки за най-добри практики на обществения сектор, но и на, на, на частния сектор, но и на обществените доставчици. Ако е, има случаи, когато е, даден е, държава излиза с един проект, осъществяват го по линията на публично-частно партньорство и до там е, се спират нещата. Но след като се създаде практика, е хубаво да продължи, защото се развива ноу-хау, което може да се използва и, в, и от частния и публичния сектор. И това води до подобряване на нещата. А освен това, заинтригува повече международни е, фактори, и фирми, които е, проявяват интерес. повече участници в е, обявените търгове ще проявите интерес. Споменах енергийни проекти и дяловите фондове, но ще припомня, че транспорта е един от е само една от шесте приоритети, които, един от шесте приоритети, които имаме. Аз ви представих всички инфраструктурни фондове, в които инвестираме. Това включва и енергийни проекти. Тоест, е, е, не говорим тук само за финансиране на транспортни, изключително за финансиране на транспортни проекти. Е, да се върна на публично-частните партньорства. Много национални аудиторски служби вече са провели проучвания относно ефективността на ПЧП в Великобритания е, аудиторска служба е заключила, че този вид партньорства могат да генерират е, добри активи, доброкачествени активи и то на време и въобще е благоприятно е, отношението. Аз ще се въздържа от коментар по проекта Манчестър, но до тук мисля, че Надявам се, че съм отговорил на повечето от въпросите ви. Okay. Well, or or Искам да започваме втори или трети кръг. А, може а, да обяснявате колкото искате, но ще дам думата за последно за един кратък коментар на госпожа Лихтенберг. резолюцион. Ние имаме една резолюция, която приехме по повод на трансевропейски транспортните мрежи и там се посочва, че Европейска инвестиционна банка трябва да предостави съответната информация на Европейския парламент. Това, което сме получили до сега, нямаме и конкретен отговор и на въпроса свързани с рамката 2010-2013 година. И това не изисква на не отговаря на на Европейския парламент. Нека да работим на едно друго ниво на сътрудничество и нека като се приемат решения да бъдат подкрепяни и изпълнявани чрез финансовите инструменти, предоставените Европейската инвестиционна банка. Благодаря, Майкъл, за една минута. Аз попитах как изглеждат нещата, когато през следващите 10 години реализираме много проекти и през следващите а, години трябва да се а, възвърнат средства. А, по този начин ние надуваме един балон и предизвикваме безработица. Ето защо а, едно консервативно правителство в Германия прекрати практиката с публично-частните партньорства. Uh, Имате ли отговор на този въпрос? Мисля, че отговорих в известна степен. Едно от нещата, на които искам да наблегна, чухме вече господин Пакел, който заяви, че публично-частните партньорства не са панацея. Това не е едно универсално решение. Те трябва да се използват тогава, когато ам, имаме добра стойност за съответните средства. Когато ЕПЧ-тата не отговарят на съответната ситуация, то очевидно не трябва да се избира метода на обществените поръчки. Искам да наблегна и на това че днес много говорихме за публично-частните партньорства. Това е едно от нещата, които а, се засилват на пазара, но Европейската инвестиционна банка подкрепя всички методи за обществени поръчки. Ние нямаме предпочитания за един или друг вид. Така че а, традиционно имаме много а, проекти, а, които се осъществяват в резултат на обществени поръчки. И така, казва председателя, благодаря на господин Делукенен. Сигурен съм, че сте си изградили представа за нещата, за това какво означава да се отговаря на въпросите на членовете на парламента. Искам да ви благодаря за присъствието ви днес за направеното представяне, за отговорите, които дадохте на нашите членове и за разглеждането на повдигнатите от нас проблеми. Е, вероятно не всички са доволни по отношение на публично-частните партньорства, защото гледните точки са различни, но важното е да се осигури достъпност на фондовете на Европейската инвестиционна банка във връзка с транспортни проекти. Именно такава достъпност ни е необходима, за да могат нашите идеали да се развиват и да се отговори на нуждите на транспорта в Европа. Във връзка, разбира се, с нашите задължения за околната среда и намаляване на емисиите на въглероден флокис. Благодаря за вашето представяне. Надяваме се, че ще можем да ви поканим отново в бъдеще за а, сходно заседание. Благодаря. Okay, colleagues. Уважаеми колеги, сега продължаваме с точка разни. Не съм бил уведомен за, таки, за такива въпроси. Ако никой не повдигне такъв въпрос, искам да заявя място на следващото заседание 27 април. Надявам се да ви видя тогава. Благодаря за присъствието и дисциплината, показана този следобед. Благодаря и на преводачите за успешното заседание.